За chwilę przechodzimy do wyjaśnień, do głosowania. След малко пристъпваме към обяснението на вота. Моля всички, които няма да участват в обяснението на вота, да напуснат залата възможно най-тихо, лек път или добър апетит.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 Започваме с доклада на Агустин Диеждемера. Трети страни, чието граждани трябва да притежават визи или са освободени от това изискване. Докладчик е Агустин Диас Демера Гарсия Консеглора. Думата първа има Моника Макова и за една минута mecanismul de suspendare a vizelor pentru statele terțe. Благодаря ви. Механизмът за суспендиране, който дава възможност за изключение от а, задължението да притежават